Right, good morning, everybody. I've, uh... Добър ден на всички. Отложих началото на среща с няколко минути, за да осигуря по-голямо присъствие. Мисля, че сега са представени повечето от групите. За мен е удоволствие, че тази сутрин ще мога да приветствам Гари Генслер с добре дошъл. Той е председател на Американската комисия за търговия с стокови фьючерси, която е американският регулатор, който отговаря за голяма част от пазара на деривативи в САЩ. Господин Генслер ще каже няколко встъпителни слова. Мисля, че ще има и копия от неговото изказване, но все пак слушайте го внимателно, защото може да не се придържа дословно към него. След това ще проведем обичайната в такива случаи дискусия. Радвам се, че сте тук при нас, господин Генслер, и че ще можете да ни представите развоя на събитията в САЩ. и ще ни помогнете в регулацията на деривативите. Много важен въпрос. Господин Генслер. There we go. Uh, good morning. Добър ден, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси. Благодаря ви, че ме поканихте тук да ви представя деривативите на гише, на пазара на гише или слаповете. Искам да ви представя моите дъщери Ли и Изабел, които са тук с мен. Те са в на вакансия и решиха да дойдат с мен. The, uh, 2008 Финансовата криза от 2008 имаше глобални, глобални измерения. Финансовата система, според мен, не издържа на изпита. Но същото въжи и за финансовата регулаторна система. Много хора в Европа и в САЩ, които никога не са имали връзка с дериватите или някои други странни финансови договори, пострадаха заради рисковите, които са предприяти от финансовите играчи. Дериватите на пазара на гише бяха в центъра на кризата те доведоха до по-голям риск, е, без да има много капитал. Накоплаците в САЩ спасиха AIG с 180 милиарда долара, когато тази фирма е регулирала неефикасно портфел с деривативи стойност 2 е, трилиона долара. Както научихме по-късно, по-голям част от е, парите на денокоплациите налети в е, AIG са минали чрез международни банки по цял свят. Всъщност, подобни събития показват как деривативите на пазара на гише, вместо да помагат за, намалява... за намаляването на риска и неговото управление, доведоха до по-висок риск в економиката. Тъй като капиталите и рискът не познават е, географските граници, те изискват един координиран международен подход. За това ви благодаря, че ме поканихте днес. Преди да ви представя нашата регулаторна система в САЩ, искам да кажа следното. В средата на последната финансова криза от 30-те години президент Рузвел е отишъл до Конгреса в САЩ и е поискал създаването на два регулатора на пазара – Първият, Комисията по ценните книжа и борсите и другият орган е предшественик на нашата комисия, която отговаря с пазарът на стоковите фьючерси, за, най-вече за царевица и за пшеница. Нашата комисия е независим регулатор и аз говоря в качеството си на председател на тази комисия днес. Мисията на комисията е да насърчаваме един справедлив пазар, на който няма измами, манипулации и други злоупотреби. Ние извършваме надзор на търговията, а също и на клиринговите къщи. Ние извършваме надзор на участниците на пазара, да сме сигурни, че те разполагат с необходимия капитал. Ние следим пазара, за да сме сигурни, че всички спазват изискванията на закона. Деривативите, които водят началото си от началото на средата на 19 век и са регулирани в началото на 30-те години, претърпяха една сериозна промяна, така наречените деривативи на пазара на гише. Този тип деривативи не са борси, те не са били регулирани в е- Европа, Азия и в САЩ. А сега, близо 30 години по-късно, регулацията, която бе широко обсъждане в началото, е в основата на всичко, към което се стремим. 600 трилиона долара е стоеността на пазара. Тоест, за да добиете по-добра представа, 12 долара от всеки долар, който се генерира някъде в света – било то в Европа, САЩ или Африка. Мисля, че е настъпил момента да се реформира този тип пазар, както е и с положението с пазара на ценни книжа и деривативите на борсите или фьючерсите. Много хубаво е, че през септември и октомври миналата година, когато лидерите от G20 се събраха в Питбъргс. Те се споразумяха всички стандартизирани деривативи да се търгуват на борси или на електронни търговски партньори, платформи и да се извършва клиринг чрез централни насрещни страни по целесообразност до края на 2012 година най-късно. Една цялостна регулаторна реформа трябва да обхване всички дилъри и всички продукти. Тоест, тук продукти свързани с лихвения процент, с валутата, но също и стокови продукти, като селскостопанските продукти, слоповете за неизпълнение на кредита и дяловите слопове. Реформата трябва да включва три основни компонента. Регулацията от страна на самите дилери, осигуряването на прозрачност на второ място, за да се извършва търговията на платформите прозрачно и на трето място централни клирингови къщи. Ще се спра на всеки един от тези елементи. Първо, относно диларите на деривативи. Много важно е те, които в основата си са големи международни банки, да имат по-големи изисквания за капитал, без централни клиникови къщи съществува голям риск за финансовите институции. Има 13 големи международни институции, които доминират този бизнес. 5-6 в САЩ, 5-6 в Европа, една или две в Азия. Тези около 13-14 финансови институции, които според мен са, са прекалено големи за да се провалят, са взаимно свързани чрез договорите за деривати чрез по-големият капитал можем да снижим този риск до известна степен. Дилърите също така трябва да бъдат регулирани по такъв начин, че да има много добри и строги стандарти, за да се осигури защита на пазара. Следва да се стандартизира и документацията. Да има сходни условия при работата с тези договори. Това ще доведе до намаляването на риска. На последно място по отношение на дилерите. Много важно е да се пази пълна отчетност в е, търговските депозитари. Т.е. регулаторите в Европа и в САЩ трябва да имат неограничен достъп до книжата на дилерите с деривативи. На второ място трябва да насърчим прозрачността на този пазар. Прозрачността може да бъде осигурена само когато изискваме сделките да се извършват на регулирани търговски партньори. Доколкото разбирам в Европа, по-късно ще се занимаете с този въпрос. През лятото ще се занимаете с капитала и с клиринга, но просто искам да ви напомня, че само с прозрачността можете да намалите риска в система. Прозрачността пред регулаторите не е достатъчно. Нуждаем се от прозрачност, която доведе до по-добри цени и по-нисък риск за всички страни по сделката. Ако си припомним, ние в САЩ преди 16 месеца използвахме термина токсични активи, активи, които са обесценени. При нашия спасителен план трябваше да предоставим 17 милиарда, защото имаш такива токсични активи, на които не можеше да се даде никаква цена. Смятам, че воденето на отчетност пред регулаторите е нещо важно, но не е достатъчно. Затова и очаквам в САЩ и в Европа да се осигури по-голяма прозрачност. На трето място клиранговите къщи. Те са от краят на 19 век в Европа и в САЩ възникват. Те са посредници между страните по сделката и гарантират изпълнение на задължението от всяка една страна клиринговата къща облегчиха положението по време на голямата депресия, през, по време на двете световни войни. Парите на коплаците отидоха за банките и за AG, но те не отидоха за клиринговите къщи. Не казвам, че те са идеални, но мисля, че смягчиха последиците от много проблеми през изминалите години. Ето защо клиринговите къщи са много важни заедно с прозрачността и регулирането на дилърите. Трябва да се определи географското разположение на клиринговите къщи, с подобни къщи ще се повиши ефективността на капиталовите пазари. Много важно е регулаторите в Европа и в САЩ да имат открит достъп до информацията в клиринговите къщи и клиринговите къщи да бъдат е, добре регулирани, за да се намали риска и да не доведат те самите до проблеми за денокоплаците. А сега Искам да засегна някои по-конкретни теми. Слоповете за неизпълнение на кредитите. Регулирането на дилерите, прозрачността и клиринговите къщи решават голяма част от проблемите на пазара на слоповете за изпълнение на кредитите. Така както и на пазарите за лихвени проценти на други пазари, но това може би не е достатъчно. Този тип слопове имат много големи специфики които понякога ги оприличават на застрахователен продукт, но също и на някои други ценни книжа, да речем облигации или дългови книжа. В САЩ обмисляме допълнителна реформа в този сектор, а именно капиталовите изисквания за банковите, които поемат такива слапове, трябва да вземат предвид и факта, че тези слапове са сходни с застрахователните продукти. Тоест, поемателя на такива слопове събира премия, както при застрахователен продукт. Но да речем настъква събитие изведнъж, има проблеми с фирма, т.е. преминава се към неизпълнение, настъпва сериозен хаос. В такъв случай капитала трябва да е сходен с резервите за, за страховките. Това се различава от капиталовите режим на повечето банки но възниква въпросът дали тези фопове не могат да се използват за манипулиране на пазара. Това е въпрос, който се обсъжда тук в Европа. В САЩ се занимахме с този въпрос и нашите разсъждения бяха следните. На пазарите има манипулатори и спекулатори. Ако искаме да предприемем някакви мерки за стабилизиране на пазара, спекулаторите действат против това. Ние препоръчахме на пазара, на Конгрес, извинявайте, регулаторите на пазарите, нашата комисия, комисията по ценните книжа, да имат правото да защитават от измама с слапове за неизпълнение на кредитите. Това е сходно с защитния механизъм, предвиден за ценните книжа и за фьючерсите. Ние също така препоръчахме и нещо повече. А именно, Комисията по ценните книжа и борсите следва да има правото да определя така наречените лимити на позициите, т.е. да се оп... има лимит за размера на позицията на емитент, т.е. един емитент или една фирма на облигации или на ценни книжа, на акции и на деривати си има лимит за позицията. За съжаление, Нещата не минаха много добре в камарата на представителите. Ще видим какво ще стане в Сената. При реформата се искат някои изключения. Ние говорихме с много банки и регулатори, които ни казаха, вашата реформа е хубава, но можете ли да направите изключение за нас? Предполагам, че това се случва и в Европа, така ли е? Поне така е в САЩ със сигурност. Смятам, че в режима за централизиран клиринг трябва да се обхванат колкото се може повече договори. Финансовите фирми, които искат изключения, така наречените изключения за крайния потребител, казват, че така ще се повишат е, цените и разходите. Крайните потребители имат по-различно гледаще. Ако предвидим изключения, и то в голям размер, това ще е в ущърп на реформата, която провеждаме. През 2008 година видяхме, че без широката реформа данакоплаците стояха зад банките, което не е добра альтернатива. В крайна сметка предполагам, че ще се направят някакви изключения по политически причини, но те трябва да са колкото се може по ограничения. Възоснова на международната статистика, транзакциите между дилерите и нефинансовите корпорации, т.е. производителите, доставчите на услуги, заемат 9% от всички транзакции. На 57 на 100 от транзакциите между дилерите и финансовите институциите следва да бъдат обхванати. Тук говорим за сделки между голяма банка и застрахователна фирма, банка и хедж фонд. Просто не мога да разбера защо за тях да се прави изключение от режима за централен клиринг. В крайна сметка може да се направи изключение за транзакциите между банките и авиокомпаниите. Преди да приключа, искам да кажа нещо за дериватите. В новините се говореше за това как страните могат да използват дериватите на пазара извън гише. В контекста на деривативите се говори за финансовото положение в момента, дългът на Гърция. Дериватите наистина изиграха роля в това отношение до известна степен. Това го видяхме и по новините. Според печата, страните са използвали деривати, за да структурират сделките извън пазара, т.е. когато в деривата заляга един кредит. Дериватите много често се използват за защита от риска, но поне според пресата Гърция е включила един кредит от 1 билиард долара в деривата. Аз знам точно как са структурирани деривати, дълги години се занимавам с е, тях. Ако искате, може да поговорим след изслушването. Но смятам, че можело да се поиска всички сделки да минат през централен клиринг. И тогава ще се избегнат подобни проблеми. Ще ще да се види, че има кредит залегнал в е, деривата и е трябвало да се изиска обезпечение. Смятам, че регулатора трябва да има право на действие спрямо подобни сделки извън пазара, да постави толкова високи изисквания, че просто да няма смисъл да се извършват такива сделки. Това е просто един пример, за да ви напомня, че наистина има нужда от реформа. Благодаря ви още веднъж, госпожо председател. Според мен е на лице международна координация и тя е доста ефикасна. Ние сме тръгнали по, по същия път, макар и да, културата ни да е различна и системите ни да са различни. Борим се с същите проблеми, искаме да намалим риска за гражданите и да повишим прозрачността на пазара. Според мен е Пазарът на деривати извън гише е много сложен, но със съвместни усилия мисля, че до края на годината ще намерим сходно решение, за да може международните банки да не представляват толкова голям риск за гражданите отново. Моля, заповядайте за въпроси. Благодаря. Е, това беше извънредно полезно въведение и вече имам записани доста много желаящи да зададат въпроси. Нека започнем с въпросите един по един, за да видим как ще бъдем с времето. След това мога да ги обедина на групи. Това са имената на записалите се за задаване на въпроси. Има ли други? Вики Форд. Ансон Вики Форд. Други? Може би да започнем два по два с задаването на въпроси. Благодаря ви е, за това, че сте сред нас и за вашето интересно изложение. Моя въпрос е прост и широк. Вие споменахте, и това е така, че бизнесът е, не признава граници. И сега след тази криза, както в САЩ, така и в Европа, се опитваме да оправим нещата. Но не мислите ли, че е време да имаме някаква по-добра структура на свързване на нашите, на отделните субекти, които участват в този процес, като се има предвид, че и от двете страни на Атлантическия океан процедурите са доста сложни. Не може ли да седнем и да се опитаме да избегнем дисбаланс в процесите на регулиране? Това е нещо, което или сега трябва да го направим, или никога няма да го направим. Сега или никога. И затова мисля, че би било интересно да чуем как мислите, че трябва да структурираме нашите връзки, за да може да имаме една последователна, вътрешно непротиворечива регула... регулаторна рамка, възоснова на решенията, кои... до които ще стигнем и други международни споразумения. Благодаря. това беше, беше доста много. Сега ще чуем още един въпрос. Благодаря, господин Генслер. Благодаря, че сте тук от името на групата на социалисти и демократи. Искам да ви кажа добре дошъл. Благодаря ви за откритият начин, по който говорихте за тези проблеми. Посочихте приликите между САЩ и Европа. Една от тези прилики е, че всеки мисли, че всички други трябва да бъдат е, обект на регулиране, но не самите те. Друга характерна черта е, че се говори много и се казват полезни неща относно регулирането, но в момента, когато започнем да говорим точно, всички казват, а, това е много трудно, няма да може да се осъществи на практика. Въпросът ми е, какъв пакет предвиждате след е, напускането на Сената. И второ, говорихте е, за ролята на регулатора. Регулатора в, в, в вашите планове. Дали това ще бъде институция, която прилага много строги изисквания, или регулатора трябва да бъде сравнително гъвкав по отношение на субектите и условията? като разграничава и взима предвид различните ограничителни условия, които влияят върху пазара. И трето, в Европа има слухове относно деривативите. Вие говорихте за стоковите деривативи. А, говори се а, какво ще, за това какво ще бъде регулирането в световен мащаб на тези деривативи. Благодаря ви за тези интересни въпроси. Първо, по отношение на международното сътрудничество, мисля, работим много успешно заедно с европейските колеги, но въпросът е как да продължим от тук нататък. По същество, мисля, че горе-долу се намираме в едно и също положение по отношение на търговските депозитари и различни други елементи на картината. Всяко законодателство, което се приеме в САЩ и се зачита в Европа, трябва да дава възможност на регулаторите да се запознават с информацията. Защото ако имаме клирингови камери или търговски депозитари в САЩ или в Европа, те трябва да бъдат отворени и за другата част на Европа. Защото големите дилери, е, дилери работят в международен план. Е, и регулаторите в Париж, Брюксел или Лондон са необходимо, е необходимо да разполагат с цялата информация. Това е много важен въпрос. Той се отнася и до следното. Наистина регулаторите трябва да имат възможност да бъдат гъвкави правилата, към които се придържат, трябва да бъдат строги, като се изисква централен клиринг. Но поне за САЩ, мисля, че е необходимо регулаторите да могат да участват при управлението и надзора на рисковете на клиринговите камери и да се види кои транзакции, кои е, сделки всъщност подлежат на клиринг. Аз съм голям оптимист. Вярвам, че президентът на САЩ ще подпише а, закон по-късно тази година. Може би политическият процес ви се струва бавничък, но ние сме една велика демокрация и всичко върви по своят канален ред. Но съществува според мен консенсус за това, че дилерите трябва да бъдат регулирани по отношение на стандартите, по отношение на обема на капиталовите транзакции и по отношение на а, а, информацията. Също така, също се отнася до централния а, клиринг, клиринг. Аз лично а, смятам, че не трябва да има изключение. Корпоративната общност а, също е изложила своите възгледи по този въпрос – е, До къде ще стигнем, е, не знам. Но смятам, че ни пресвет още месеци дебати по този въпрос. И накрая, трябва ли да има изисквания за прозрачност на търговията? Е, камерата на представителите включи това, то е включено в изявлението на Г-20. Уолл Стрит е алергичен спрямо тази идея. Разбирате какво имам предвид, нали? И това е защото а, малко се променя тежестта на информационните предимства. А в а, САЩ не искат тази информация да бъде достъпна за широката общественост. Сега за стоките. А, стоковите фьючерси трябва също да бъдат обхванати. Е, този процес започна още през 20-те е, години на миналия век, когато бе създадена стокова борса. Е, всичко трябваше да мине през борса, не можеше да се прави извън борсово. Сега обаче имаме извън борсови стокови сделки. Мисля, че комисията за търговията с стокови фьючерси трябва да направи необходимото за защита на а, обществото. Особено като си предвид, че стоките са крайни, те не са неизчерпаеми. Особено това се отнася за петрола. А, за да може да се защитим от всякакви манипулации, така наречени а, Болф. Благодаря. Мисля, че целите ни са общи повече прозрачност, по-нисък е, риск, елиминиране на измамите, манипулативните сделки и така нататък. Но като се хвърля поглед към миналото, последния път, когато е, членове на тази комисия се срещаха с Бони Франк в, в, в Вашингтон ДС, говорихме за централен клиринг и така нататък, той а, е, беше отрицателно настроен спрямо тези идеи и той каза, това ще бъде все едно обявяване на война. Тогава, преди година и половина, той никак не хареса тези е, идеи. Защото това значеше, че част от бизнеса, който сега се е, е в САЩ, ще мигрира за, към Европа. Е, и той променил ли мнението си? Ако да, какво е причинило това? Второ, вие ясно казахте, че взаимосвързаността на финансовите пазари изисква а, да възприемем глобален подход към техното регулиране. Иначе ще създадем а, а, деформации в а, конкурентната среда, а, не, нещо, което а, не трябва да допуснем като е, говорим тук за 600 трилиона долара. това значи, че трябва не само да регулираме този пазар както трябва, но трябва да намалим обема на тези транзакции. Защото тук е много голям процент са чисто спекулативни сделки, които с нищо не допринасят към економиката. Нямат никакъв економически принос, реален. Ако аз имам кола, е, искам да съм застрахован срещу злополука, но ако нямам кола, няма да купувам, да си взем ваде застраховка за кола. Защо в такъв случай приемаме да има хора, които а, купуват кредитни а, слопове, а, не притежават нищо, нито една държавна облигация не притежават, и искат да се застраховат срещу този риск. А, е, за мен а, това е, няма смисъл. И а, ще искам да попитам, ще направим ли следващата крачка, а, за да може този вид а, сделки да не бъдат позволени. И сега последно за централния клиринг. А, мисля, че вие вече мислите в САЩ по този въпрос. Финансовите институции, които контролират а, а, този пазар, те са 10 или 15 в света, да не бъдат акционери в този централен клирингов, тази централна клирингова камера, защото ако те са там акционери, няма никакъв смисъл. Още един кей. Ще се опитам да бъда кратка, но това е тема, към която проявявам голям интерес. Относно крайните потребители, въпрос, който засегнахте съвсем наскоро – аз съм от Сускостопански район. Имаме фирми, които са много малки и работят при големи ограничения. Ако те не могат да хеджират бизнес риска си на конкурентни цени, те просто ще фалират. Ето защо тези фирми се застраховат, като хеджират всичките си бизнес рискове. Валутният риск, и риска свързан с специалните метали. Те хеджират абсолютно всичко, което могат. Вие казахте, че не трябва да се прави изключение или ако се прави изключение, то трябва да се завишат изискванията за капитала и банката, която предоставя продукта, трябва да отговаря на по-високи изисквания за капитала. И трябва да се предвиди марш за търговията в е, съответните книги и портфейли. Аз не виждам каква е разликата между продаването на един дериват за, хеджин, за хеджиране и предоставянето на овердрафт. Ако има връзка между клиент и банка, банката се обслужва клиента, каква е разликата? Какъв смисъл има от всичко това? Каква е разликата между използването на някои от тези два инструмента, за да се намали риска? Притеснявам се, че някои от тези крайни потребители ще бъдат погълнати от всичко това, ще бъдат сложени в, ц... в кипа с всички останали, а те използват отношения с банка, отношенията банка-клиент. Тези отношения трябва да се прекратяват, защото банките обслужват економиката. Каквото и да правите, вие не трябва да пречете на възстановяването на реалната економиката и на този тип бизнес. Относно оперативната съвместимост, ще е на лице ли тя? Ще може ли клиентите да имат достъп до абсолютно всички? Вместо да имат достъп само до една ограничена система и да няма обмен на информация между платформите. По този начин няма ли да се завиши риска, ако имаме отделни елементи, които не са оперативно свързани? И сега малко да ви провокирам. Бъдещето, какво ще правим от тук нататък? Защо да спрем само с дериватите? Дериватите са само финансов инструмент. Защо да не поискаме прозрачност за всички финансови инструменти, не само за дериватите? Притеснявам се, че ние акцентираме само върху един финансов инструмент. Защо да не осигурим прозрачност на целия пазар? Какво ще направя САЩ от тук нататък? Хубави въпроса. Ще се опитам да отговоря на всичките шест въпроса. Относно първо, крайните потребители, след това централния клиринг и останалите въпроси. Съгласен съм до голяма степен, с депутата от Уелс, че крайният потребител трябва да хеджира транзакциите, трябва да насърчаваме економическата стопанската дейност, но трябва да намалиме и риска в системата също времено. Ако имаме стандартна транзакция, хубаво е всичко да мине през, централният, през централната клирингова къща. Но в... за бизнеса, който споменахте тук, наистина има овердрафт. И ако се направи изключение и не трябва да се предвиди клирингов режим, ще се повиши риска в системата. Ето защо за фирмите, които споменахте, е много важно да не изключваме финансовите транзакции с големите застрахователни фирми и така нататък. Дори и фирмата, за която споменахте, е обект на кредит. Овърдрафт е фактически е кредит. При овърдрафта трябва да има някакво обезпечение все пак. И това е положението. В САЩ предполагам, че се направят някои изключения за крайните потребители, поне така е в камарата на представителите, но се надяваме тези изключения да обхванат 8 или 9% от пазара, а не 60% от пазара. Що се отнася до централните клирингови къщи в САЩ, смятаме, че трябва да има открит достъп. Клиринговата къща трябва да е достъпна за всяка търговска платформа. Тук не говорим за оперативна съвместимост в строгия смисъл на думата. Клиринговата е къща според нас трябва да приема сделки от всяка регулирана търговска платформа. Това ще подобри конкуренцията и прозрачността. Това е различно от фьючерсите. При фьючерсите имаме вертикално сътрудничество и не позволяваме подобни неща. При клиринговата къща трябва да имаме отворен тип управление. Това е свързано с другия въпрос – за участието в клиринговите къщи и акционерите. Регулаторите трябва да защитават гражданите от е, един пресъщ конфликт на интереси. Клиринговата къща не трябва да се контролира само от група дилъри, било то чрез пряко дялово участие или чрез структурата на управителния съвет. Има редица начини да се реши проблема. Въпросът за председателя Боби Франк. Той прокара исторически законопроект е, през комисията миналата година, каквито и да са били неговите гледаща преди година и половина. Мисля, че той прокара много силен законопроект в комисията си. Ние искаме да добавим някои прозрачни е, сделки към законопроекта, да се правят по-малко изключения за крайните потребители клиринговите къщи трябва да са разположени там, където искат. Не трябва да им се казва къде да са разположени. Относно слоповете за неизпълнение на кредита, мисля, че те имат някои много уникални качества. Дали може да се манипулира пазара относно дълга на една държава или дългът на емитента – това, което правим в щатите, не е единствения подход, но то е следното. Искаме регулаторите на пазара да имат ясни правомощия за надзор, да приемат правила за избягване на манипулациите, да определят лимити за размера на позициите. Аз не съм сигурен от как всичко ще се реализира от механична гледна точка – ако се наложи една строга забрана, много трудно след това се упражнява надзор. Но така или иначе трябва да защитим пазара от манипулация и от злоупотребата с позиции. Но мисля, че не може да се предвиди една абсолютно категорична забрана. Мисля, че това са всички въпроси, освен ако не съм пропаднал някой. Значи, лимитите за позициите няма да са фиксирани, от самото начало. Те ще се определят според случая. Относно това, което каза господин Клинт за 600-те трилиона и че голяма част от тях са спекулативни сделки. Относно лимитите на позициите, ние сме използвали такива лимити в сълскостопанския сектор и стоките от 30-те години на миналия век – Целта е да се осигури широк диапазон от страни. При тези обстоятелства комисията ще има правото да приема правила, които да са известни за всички, но има много делегирани правомощия на регулаторите в това отношение в САЩ. Относно 600 трилиона – не знам какъв е размерът на спекулативните сделки, едва ли има някой, който да го знае. И това е именно предизвикателството. Това са наистина дълбоки води и трябва да осигурим прозрачност на пазара, за да може да се дава отговор на въпроси като този. Не знаем какъв е размер на спекулативните сделки, Относно мерките, до които ще стигнем, пазарът на деривати в момента се отразява сериозно върху всички дънакоплаци, даже и за фирмите, които споменахте от вашия избирателен район. С модерната компютърна техника мисля, че може да се осигури електронна търговия, прозрачна търговия. В САЩ има такъв режим за пазара на ценните книжа и на фьючерси. Ето защо смятаме, че това е следващата важна стъпка. Дали може да се предприеме подобна стъпка за други пазари? Абсолютно, тъй като все пак това бе една от основните причини за кризата. Благодаря, Арлин, след това и Лонч. Един философски въпрос първо. Споменахте, че регулаторната реформа тече но Уолл Стрит упражнява голямо влияние и иска изключение. Не съм сигурна дали споделям вашият оптимизъм. 340 милиона долара е изхарчил Уолл Стрит за лобиране в Конгреса в САЩ и още една голяма сума като дарение за Сената. И не съм сигурна, че ще се проведе чак толкова радикална реформа. И един конкретен въпрос за слоповете за неизпълнение на кредита. Смятате ли, че трябва да има забрана за голата търговия с такива слапове? Обмислите ли подобно нещо в САЩ? Малкият е, размер банки с такива слапове притеснява ли ви, защото казахте, че има конфликт на интереси? И една малка група доминира пазара, тя извършва и оценката и търговията с такива слапове. Ще кажете ли какви са разследваните, които извършва Министерството на правосъдието в тази област? Благодаря. Благодаря и аз имам същия въпрос. Той се отнася до размерите на сумите, които се харчат за лобиране на Конгреса. Но Цифрата е различна, но всеки има своя представа за демокрацията, но, но ясно е колко трудно минават някои проблеми, някои законопроекти през Конгреса. Имам три въпроса. Първи, я е ми въпрос. в Европа, как е, имаме фонд за подкрепа на банките, не сме направили нещо, кой знае какво напредваме по пакетът надзор. Обаче, когато погледна положението в САЩ, вие тръгвате от същите изходни позиции, обаче така наречената чинията с спагети все още, бъркотията все още е на лице. А как мислите да се излезе от това положение? Второ, как оценявате последните предложения на президента Обама по отношение на ангажиментите поети от Г-20? Защото дневният ред на Г-20 бе, бе разработен със съгласието от двете страни на, на Атлантическият океан. какво а, правите а, по отношение на това така нареченият пакет Волкер, който е фактически на 180 градуса различен от това, което очаквахме? Значи ли, че а, е, няма смисъл да имаме един и същи дневен ред? Това второ. Трето по отношение на кредитните слопове знаете ли, че приемате? То всъщност ние знаем, че приемате, но смятате ли, че е полезно и абсолютно необходимо в Европейския съюз и вероятно в еврозоната да има клирингова камера за кредитни слопове? При случая с Гърция виждаме рисковете от пазара с кредитни слопове при какви условия бихте се съгласили да направите публична информацията по отношение на движенията на този пазар? И второ, какво мислите ще бъде ефективността на една подобна клирингова камера в Европа? И бихте ли се съгласили да подавате информация на тази клирингова камера за това, което става в пазара на кредитни слабове в САЩ? Благодаря и е, за двата въпроса. Първият, е, както казахте, философски. Аз, както казах, съм е, по природа оптимист. Тук са дъщерите ми, те могат да го потвърдят. Ние живеем в условията на демокрация, където всеки може да защитава позициите си, включително и Уолл Стрит. Не мога да го кажа на английски, ще го кажа на френски. Това не е. А, е, няма, не може да говорим за а, е, лоялна конкуренция, която не всички имат еднакъв достъп до конгресмените има някаква истина в това. А, а, понякога банкерите наистина са, биват чувани, докато човека от улицата не му обръща внимание. А, но Уолл Стрит се провали в ангажимента си, и то не само към американците, но и към целия свят. И е, мисля, че е така много добре разбираме всичко това в, в, в САЩ. Не можем да постигнем всичко, каквото искаме, нито това, което аз изложих, но се надяваме, че правим решителни крачки напред в намаляването на рискът на този пазар. Казвам това, може би, защото съм оптимист. Колкото за подробностите по соповете на кредитен риск. Мисля, че ни е необходим пакет за регулиране на дилерите, който включително да изисква прозрачност, всички да могат да видят какви сделки са извършени, а за да могат и регулаторите да следят и контролират този пазар може би да се различават мненията ни дали всъщност трябва да се забранят слоповете с кредитен риск. Тук може да мислим различно. Сега говоря малко телеграфно, може би затова не съм съвсем ясен, но дори в голите слопове, въобще цялото понятие за осигуровка, за страховане срещу риск е, е нещо, което вече от векове го има, примерно в корабните застраховки. Примерно застраховате е, корабите по начин, нещо, което още в, в на 18 век започна в е, Англия. А пък спекулаторите на пазара използват подобни методи, пробвали, може би още от времето на крал Георг II. Значи, щом съществуват спекуланти, и щом те спекулират на пазара, ние в САЩ бихме искали да разполагаме с информацията, тази информация да бъде на разположение на регулатора, да може обществеността да има достъп до информациите в реално време и след това регулаторът да регулира и да сложи граници на манипулациите, но това не значи пълна забрана. Обама, разбира се, не мога да, да говоря нищо за едно разследване, на, което се води от Министерството на правосъдието. Колкото до конфликтът на интереси, ако конкретният въпрос беше следният дали вие мислите, че съществува конфликт на интереси между големите е, инвестиционни банки, които едновременно търгуват с е, кредитни е, слопове и в същото време ги оценяват. А, мисля, че концентрацията в финансовата общност, било в Уолл Стрит или другаде в Европа, е нещо, което трябва да бъде повод за загриженост. Мисля, че тази концентрация а, е а, причина за редица рискове. Единият риск е, че трябва да накоплатецът да спасява тези големи институции, когато те започнат да потъват. Но има и друг риск. Това е, че ценообразуването на пазара не е ефективно. Една от причините, че аз защитавам прозрачността на транзакциите, това значи да преминем от един високо концентриран пазар към пазар с повече участници. Тези участници, които сега нямат достъп до пазара. Тоест, треводя се от концентрацията не само на, на слоповете с кредитен риск, но и с други а, финансови инструменти. А, сега, за клиринговите камери – те е, играят роля в ценообразуването на кредитните слопове. Не се опитвам да избегна въпроса ви, напротив, мисля, че по този въпрос до голяма степен мислим еднакво. Бях попитан по отношение на президентът Обама и Г-20. Аз съм тук да говоря за деривативите и това, което Г-20 реши за деривативите на срещата в Питсбург миналата година отколкото това, което сега се мисли по, този, по други въпроси. Дали трябва да имаме централен клиринг? Да, макар че има някои, които а, се противопоставят на предвижването на този въпрос по демократичните канали на нашата законотворческа система. Другите въпроси излизат извън обхвата на моята специалност. Споделите ли възгледа, че би било полезно да има клирингова камера от този вид и в Европа? Да, колко става дума за клиринговите камери, мисля, че би било добре в е, регулаторите в Европа, Азика Африка и Америка да виждат информацията, която произхожда от клиринговите камери, да я познават. Независимо а, каква ще бъде уредбата, европейските регулатори трябва да могат да имат достъп до информацията на клиринга, клиринга в САЩ. Каква, какъвто и модел да изберем, все пак се ни трябва някаква система за споделяне на информация, защото големите многонационални банки ще могат да работят в различни, в различни законови режими. И не мисля, че ако имате клинингова камера в една европейска страна, ще имате подобен достъп. В Европа ние в момента не регулираме търговските депозитари, които са в центъра на споровете около слоповете на кредитен риск. Няма закон, а, който да регулира търговските депозитари. А, регулира. Нямаме, нямаме властта, чрез която да а, използваме, да добием достъп до информация, освен а, с съдебно решение или искане, нещо, което не е най-добрият начин, разбира се. Паскал, след това Катрин. Искам да се върна към предложението ви да се ограничат позициите за деривати. Мисля, че подобно правило вече съществува в някои пазари на САЩ, да речеме соята и царевицата. Можете ли по-конкретно да ни кажете как ще се реализира подобна идея? Кой орган може да взема подобно решение? Как ще се реализира то в САЩ, извън САЩ? and Catherine. Um, Благодаря за откритостта и откровеността. Ние трябва да се учим от неуспехите си. И се питам, дали има сериозни промени на Уолл Стрит е, след това, което се случи с кризата? или сме още далеч от това да се гледа сериозно на големия риск относно стандартите за отчетност, глобалните правила за отчетност. Мисля, че сме още далеч от споразумението по този въпрос. Можете да ни кажете какво мислите и по този въпрос? Благодаря. Um, regard... Относно лимитите за позициите, за соята и за царевицата, правим следното. От 40-те години на миналия век нашата комисия е предвидила лимити, задържането на дълги или къси позиции с фьючерсни договори за тези сълскостопански продукти. Те се определят в закона и имаме фиксирани лимити за съответната година. Понякога се правят корекции според паза... размера на пазара. Целта е да се осигури голям диапазон от участници на пазара. Относно кредитите за неизпълнение, соповете за неизпълнение на кредита, пак комисията по ценник на книжа или ние определяме правилата, Ние гледаме цялостно на нещата, защото тези слапове са само част, един елемент от цялата система, т.е. прилагаме цялостен подход. Понякога имаме и така наречените единични стокови а, дялови фьючерси. Как точно да се направи това, не сме предвидели, но ние сме делегирали правомощите на Конгреса. Що се отнася до Уолл Стрит, знам ли, човек се надява, че се е променил. На Уолл Стрит от опит мога да кажа, че има големи професионалисти. Но това не означава, че те са застраховани от грешки. Да се греши е човешко, все пак е, Уолл Стрит е, акцентира върху печалбата, трябва да максимизира печалбата на акционерите. Иска Уолл Стрит също така да максимизира и компенсациите, които получава, възнагражденията. Това не трябва да го забравяме. Моят дълг сега е към гражданите и към денокоплаците. Този дълг е съвсем различен. И така, не трябва да си мислим, че рискът е изчезнал че има стабилност. Все още има съвсем реален риск в системата. Стандартите за отчетност с Мери Шампиром работя по този въпрос, но мисля, че още дълъг път не предстои по него. С Мериан работят и други органи по този въпрос. Трябва да намерим решение, но имаме някои пречки по пътя ни, които трябва да отстраним. Ани Подемарта и Вики. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за интересното изказване и отговорите. Имам два кратки въпроса. Първо, с голям интерес следим дебата, който се води в САЩ за евентуалното създаване на агенция за защита на потребителя. Не знам дали не съм пропуснала нещо, тъй като закъснях за заседанието, но според нас това е много интересна идея. С нея се отправя много категорично послание към дънакоплаците, че техните интереси ще бъдат взети предвид и че се гледа сериозно на тях. Техните интереси са в центъра на текущите дискусии за реформата, от които се нуждаем за по-добър надзор и регулации на финансовите пазари. И така, можете ли да ни кажете нещо по-конкретно по тази идея? Как може да се реализира тя? Според вас, и знаем, че има много реакции срещу тази идея. Да ни кажете какво е положението. Има ли вероятност да се тръгне по този път и да се създаде една независима агенция за защита на потребителя? Вторият ми въпрос. Споменахте, че дереватите са изиграли роля за сегашното фискално положение в Гърция и, и че се водят много дискусии за ролите, която са изиграли слоповите за изпълнение на кредита. Има най-различни гледаща по въпроса, различни варианти. От една страна Гърция и не само тя. Има едно съвместно писмо от канцлера Меркел, президента Саркози, гръцкия министр председент и, и председателя на Еврогрупата, които са подписали заедно едно писмо, с което искат ясни правила за тези слапове, които могат да включват и пълна забрана за така наречените голи слопове за неизпълнение на кредита, когато те са свързани с държавен дълг. И така, може ли да ни кажете какво мислите по това? Смятате ли, че голият слаб е такава опция в контекста на държавния дълг? Вики, благодаря много хубаво е, че сте тук. Аз винаги съм казвала, че трябва да гледаме и на глобалния пазар и се нуждаем от глобален координиран подход. Много хубаво е, че тук имам представител на Америка. Тази седмица бе направено на проучване за най-големите финансови центрове в света. Лондон и Нью Йорк са наравни на начала, което е малко разочароващо за Лондон. Интересно е, че няма друг европейски град на следващите 10 позиции. И така, нека да помислим за големите финансови центрове. Какво правите с, с тези, които са извън САЩ и извън Европа? Защото за да осигурим координация, трябва да се занимаем и с следващите 10 поред в списъка на големите центрове. Вашият анализ за кредитните Слопове и това, че те са застрахователен продукт до голяма степен е много точен. Те наистина представляват вид застрахователен продукт. Но все пак, ако човек купува застрахователен риск, положението е малко по-различно. Ако продава риска, мисля, че трябва да се занимаваме с този въпрос. Ако аз, да речем, търгувам с гръцка фирма, която организира почивки в Гърция, може би ще искам да си купя застраховка но риска, който поема продавача, може да е съвсем различен. Заинтересуваме това, което казахте, че Уолл Стрит изневери на гражданите. Уолл Стрит изневери на самия себе си. Това, което чувам от големите финансови институции е, че много се обсъжда темата как да се намери решение. Но все пак тези институции твърдят, че искат изключение не за тях самите си, а за своите клиенти. И така малко общо е да се каже, че всеки иска изключение. Аз съм обект на много лобиране от корпоративния сектор и, да ви, и трябва да се види как да се подобри положението за крайния потребител. Тоест 9% от пазара също иска подобни крайни изключения, не само 60%. В Европа, в крайна сметка, може да се стигне до голяма фрагментация на пазара. Ако имаме най-различни клинингови къщи, ще се намали концентрацията, да. Но от друга страна може да се увеличи самият риск, свързан с интерфейса. И така не е толкова прост този въпрос. Не може да се каже една клирингова къща в Европа, една в Америка. Има си плюсове и минуси, които трябва да бъдат обсъдени. Относно това, което казахте за борсите, повишаването на прозрачността, по-доброто ценообразуване, намаляването на риска. Комисията работи много върху директивата за пазара на финансовите инструменти, за да осигуряме конкуренция на борсите и намаляване на риска и да се по- постигнат по-добри цени. Това е нали все хубаво, но сигналите, които получаваме напоследък, не са толкова положителни. Не може да се каже, че автоматично ще се осигурят по-добри цени. Ние искаме конкуренция, не искаме да има монопол. Това бяха моите забележки, които са по-скоро забележки, отколкото въпроси. Ако не мога на някой от въпросите, моля, подсетете ме какво сте питали. По въпроса за Агенция за защита на потребителя. Мисля, че това има ключово значение за Съединените щати. Трябва по-добре да защитиме потребителя, въпреки че кризата бе предизвикана главно от деривативи, но също така ставаше дума и за ипотеки, продавани в Америка, пък и другаде, където беше много лесно достъпен кредитът за потребителите. Разбира се, предложението, след като беше прието, бяха направени много изключения, предложени много изключения. Пакетът, законодателно пакет все още не е прият от Сената. Въпросът е, че а, защитата до сега беше вградена в банковите регулатори. И това създаваше напрежение, дори конфликти вътре в регулатория, банковия регулатор тъй като трябваше да се мисли първо за потребителя, а не за капитала на банките. Това не е част от моята отговорност като председател на комисията по търговията за стокови фьючерси. Мислят обаче, че това трябва да се направи и обсъждането, споровете са доста разгорещени, особено от страна на търговските банки. По отношение на слоповете, има редица въпроси, свързани с този инструмент. Важно е да се проведе реформа там, както и в търговията с всички видове деривативи. Мисля, че е важно регулаторите да имат достатъчна власт, да защитават а, а, участниците срещу спекулациите. Това се отнася и за така наречените голи е, слопове на на риск. Не съм сигурен дали можем да го направим на практика, но и да можехме, ми се струва, че спекулантите са част от пазара, така както са и тези, които хеджират. Не знам дали можем да се отървем от едните и, и от другите. Важно е обаче регулатора да може да играе ролята на полицай на пазара, ако можем така да кажем, да може да следи за това, което става. Но много важно, специално за слаповете, е те да бъдат, да, сделките с тях да бъдат прозрачни. До известна степен съм запознат с това, което се случи в Европа преди няколко години – мисля, че е, деривативите могат да се е, да централизират в една е, централна платформа, ако не всички, поне голяма част от тях. А колкото до а, слоповете за кредитен риск, търговията с тях е в голяма степен стандартизирана било за, когато става дума за фирма, било когато става дума за държавен инвеститор. Питахте за координация в световен мащаб. Миналата седмица и Мейсън организира а, среща на близо представители на близо 20 страни Представени бяха Япония, Индия, Мексико, Канада и целта беше да обсъдим именно тези въпроси. Не мисля, че имаше представител на Китай. Струва ми се обаче, че а, фактически останалата част на света, а, останалите а, финансови центрове очакват да видят това, което ще направим ние в САЩ и в Европа. Ако приеме необходимите мерки в САЩ и в Европа, това ще има голямо влияние върху останалите финансови центрове. По отношение на клиринговите камери, не мисля, че трябва да бъдем ограничени от географията тук. Имаме добър диалог с Лондон щом тази търговия е добре регулирана, нещо, което не е лесно, но щом тя е добре регулирана и когато е достъпна информацията, както казах вече, трябва да виждаме какво става в тези клирингови а, организми, дали ще бъдат в Европа или в САЩ, въпросът може да бъде до известна степен решен, но географският критерий само ще увеличи рискът, няма да го намали. Може би съм пропуснала нещо. Съгласен ли сте, че взимането, купуването на застраховка има различен рисков профил, за купувача и за продавача на застрахователния продукт. Да, мисля, че от страна на продавача регулатора трябва а, да определи капиталови стандарти за банковете, за банките а, и институциите, които продават а, а, слопове за кредитен риск. Но това е а, един а, риск, който а, е дискретен. Той а, е, оперира скокообразно. Необходими са капиталови стандарти, за да може банките, които купуват а, а, слопове, да не купуват такива количества, че да се намалят капиталовите им резерви под определено ниво. Много европейски а, банки а, намаляват а, капиталовите си а, разходи, като купуват слопове за кредитен риск. А, комисията от Базел трябва да разгледа този въпрос и да Базелската комисия трябва да разгледа този въпрос и да вземе решение за регулиране на пазара. Благодаря. Благодаря. Прозрачността е нещо много важно. Решаващ въпрос. Но разликата между хазарт и спекулация е, че при спекулацията губят хора от реалния сектор. Това накърнява конкуренцията Например, да вземем селското стопанство, а който няма комерциален интерес, тогава имаме проблем при финансовите актьори. И имам следните въпроси. Каква е връзката между финансовия и реалния сектор? И освен това, как се осветляват рисковете на отделните актьори по отношение на финансовия сектор? Освен това, мисля, че е разумно да се ограничат трансакциите, финансовите трансакции, но това не е достатъчно. Трябва да има по-ясна обвързаност между гаранциите и финансовите продукти, продуктите и дергатите, които биват застраховани. Трябва ни, трябват ни ясни правила за преодоляване на този дисбаланс. И тогава се задава въпроса дали не трябва да се облагат а, е, транзакциите с данък. По този начин този пазар би се свил малко. So, I, I do have... И аз имам един-два въпроса. Първо малко се очудих, че вие казахте, че ще е трудно да се забранат някои продукти. И същевременно. времено сте оптимистичен по отношение ограничаването на размера на позициите, които се взимат. Очудвам се, че сте по-оптимистичен за едното и по-малко за другото. Може ли да разясните този въпрос? Втория въпрос и искам тук да бъдете колкото може по-прям с нас. Има ли данни в практиката на надзорните и регулаторни органи в Европа или в някои европейски страни, действия, които затрудняват вашата работа в САЩ? В кои области на вашата работа, поради конкуренцията на Европа, за вас е по-трудно да въведете нови регулаторни правила или правила за надзор? Това второ. А трето, ако разгледаме състоянието на нещата в целия свят – от ваша гледна точка, какви, с какви лостове разполагат САЩ, е, пък и Европа, за да направят е, да поощрят е, трети страни да пристъпят към по стриктно по регулиране. Защото ние говорим за световно хармонизиране на този пазар. Но ако останем само с дум, с приказките, това може да доведе до най-малкият е, възможно, най-низко възможно ниво на регулиране. Значи, какво мисля, че може да се направи без е, да се изпада в протекционизъм, да се създадат стимули за третите страни да засилят своите надзорни и регулаторни механизми. Отзад напред. Ако САЩ и Европа се обединят, винаги е възможно другите страни да позволят нещо. Но основните лостове, с които разполагаме, са поне два – големите глобални финансови фирми, които са регулирани в Европа и САЩ. Ако кажем една голяма финансова институция, че се наблюдава от една консолидирана група – главният финансов директор на една голяма банка много често би си казал, аз ще премина към друг клон. Това е така нареченият регулаторен арбитраж. Но ако регулацията касае цялата група, независимо къде са разположени нейните клонове, другият лост е достъпа до инвеститори. На стоковия пазар възникнаха редица въпроси за селско-стопанската продукция. А ако се предложи търговски екран в САЩ и да речем в Канзас, имаме така наречената регулаторна е, въдица. Това не е напълно разработено. Мисля, че предстои много работа между САЩ и Европа относно проблемите ни – има някои членове на Конгреса, които казват, че ако това се въведе в САЩ, всички ще се насочат към Европа или към някои други места. Аз казвам, не, ние всички се занимаваме с този въпрос заедно. Финансовите участници ще искат да има пропуски в системата, Понякога проблем за нас е и банковата тайна, както вие казахте за кредитните слопове, т.е. достъпа до информация за регулаторите, но до голяма степен смятам, че е много хубаво е да се извърши координация между нашите страни. Мисля, че също трябва да видим какво представлява хеджирането и спекулациите. Каква е разликата между тези две неща? кога един слоп е гол. Човек може да каже кога някой друг човек е гол, но много трудно да се каже кога един кредитен слоп е гол. Лимитите за позициите не са идеални, но все пак доста по-лесно се работи с тях. А, ключовият въпрос. Прозрачността е важна и помага но тук ще ви цитирам. Има проблем с връзката между спекулантите и пазара. Прави сте, че има много риск, който е изнесен навън. Уолл Стрит и AIG изнесоха навън риска към граждането губещи бяха гражданите. Затова е много важно да намалим риска, свързан с най-големите финансови институции. Трябва да прекъснем връзките между тях, като въведем клиринговите къщи. Трябва да се предвидят е, повече гаранции да се избегне риска, но няма безплатен обяд крайните потребители ще кажат аз не искам по-висок капитал на финансовите институции. И това е именно политическият е, процес. Трябва да се намери някакъв компромис между всичко това. Що се отнася до отделните спекуланти, било то за кредитни слапове или за сълскостопанска продукция, в САЩ не имаме строги правила срещу манипулациите, за да се да защити Мазара от манипулации с сълскостопански продукти. Но също е така друг гаранционен механизъм е именно лимитът върху позициите, за който говорих днес. Oh, I'm sorry, I should translate my, my English. Um, in our uh, use of the word a corner or a squeeze... It... Когато говорим за манипулация, Имаме предвид една страна, която има много от продукт, който е дефицитен. И така цената стига нива, които са по-високо от економически съобразните нива. Преди няколко години братята Хът от е, Тексас се опитаха да манипулират пазарът за сребро. Те купуваха агресивно на пазара на фьючерси за сребро, че вдигнаха доставките. Това е такъв тип манипулация. Имаше изходна манипулация на пазара за природен газ. На пазара за фьючерси имаше хедж фонд Амурант. Тоест има случаи, за подобен тип манипулация. Манипулациите определено касаят доставката или предлагането на някаква стока. Благодаря, Филип. Yeah, okay. on, uh, on what, uh, Sven... Във връзка с това, което каза Свен за забраната на продукти, искам да не говорим само за кредитните слопове. Обикновено, когато говорим за забраните на продукти или практики, често чуваме, че си има две страни въпроса. От една страна са тези, които казват, че пречките са по-големи и че забраните са лоши. Хубаво е да се разрешава нещо, не да се забранява. Ние забраняваме продукти в хранително-вкусовата продукта, защото не искаме да се отровим никой не вижда проблем с това. Ние забраняваме и азбестоса в строителството. Това няма нищо нередно. Имаме токсични продукти в финансовата инстру... индустрия. Защо да не ги забраним? Вие казвате, че много трудно е да се направи разлика между това за каква цел се използва инструмента, кредитния слаб. Това не въжи ли за всички финансови продукти според вас? Вие 18 години сте били на Уолл Стрит, затова и задавам този въпрос. За тези 18 години опит наблюдавахте ли практики или инструменти, които наистина трябва да се махнат от пазара, защото водят до дестабилизирането му? Аз а, видял съм през, за тези 18 години много нещо. И дори когато а, умни, добронамерени професионалисти работят на пазара, пак понякога правят неща, за които се чудите защо подяволите правят това или ова. Значи, тук това не е нещо ново, за което, за което ставаме свидетели на пазара за деривативи. Мисля, че колкото до а, слоповете на кредитен риск, мисля, че сте напълно прав. Можем да се съберем и да кажем, дайте да ги забраним. Но мисля, че е, търговията с този риск е, ще намери други начини, е, други канали е, с, е, е, за търговия с ценни книжа. Примерно, чрез застраховките на корабните застраховки, на незастраховани кораби и така нататък. Ние е, в САЩ сме възприели различен подход, който аз подкрепям. Спекулатори. Думата спекулатор в САЩ не е, не е обидна, не е лоша дума. Не знам на другите езици как звучи. Е, е, хеджерът има няк... притежава някаква физическа стока, някаква стока и е необходимо да, му да защити своите позиции. Е, и а, онзи, който участва с, заедно с него от, от другата страна на сделката, ако искате да наречете го търговец, наречете го спекулатор, е, стига всичко това да не деформира е, прекалено много пазара, то е допустимо. Ако не деформира пазара, то не е осъдимо. Такъв е нашия подход в САЩ. Ние искаме да поощрим а, лоялна, открита, а, конкурентна а, а, търговия, пазарна търговия. А, об, като че ли а, трябва да се направи разграничение между инвеститора и спекулатора. Може би може да кажете нещо по последния въпрос, който ви зададох. В финансовите пазари има определени ексцеси. И аз ви попитах за облагане на данък, с, на, на, данък на трансакциите, което би свило пазара на тези трансакции. On... Може би трябва да напомня на всички, че не говоря от името на администрацията на президента Обама в, има различни такси върху сделките с ценни книжа и други сделки, финансови сделки в САЩ. Дали ще наречете тези такси данък или не, е отделен въпрос. Може би да се въведат подобни такси за деривативите, които в момента те не съществуват. Те ще помогнат да се заберат средства за работата на регулатора, ако щете. тяхната цел обаче не е да ограничат операциите на пазара. Целта им е да се наберат средства за възнаграждаване, за, за посрещане разходите по регулирането. Ако се опитате да ограничите определена финансова дейност, финансова търговия, може би трябва данъка да бъде доста висок Е, има ли още някой, който иска да даде въпрос? Да, Паскал. Е, във връзка с предишния ми въпрос за възможността ви да намалявате а, е, а, обема на позициите, а, можете ли да ни кажете някакви цифри и какви инструменти смятате да използвате или възнамерявате да използвате? Не, нямаме а, някакви тавани, които да обмисляме. Ние, законодатели, винаги сме делегирали тези въпроси на регулатора. Оставали сме регулатора да решава. Примерно в селско-стопанските стоки въпросът е примерно да се гарантира наличието на достатъчен брой участници в пазара – преди аз да влеза в тази, в на регулирането на тази област, примерно имаше правило, че никой на пазара на селско-спански продукти не може да има повече от 10% от пазара, но цифрите могат да варират. Комисията по борсите и ценните книжа трябва да се разгледа и положението с слоповете на и риск и да види как ще действа по-нататък. Той е само дума за един динамичен процес, който се развива според обстоятелствата. И ако, ако имам, като имаме депозитари, може би тогава ще трябва да се въведе нещо. Наистина това е динамичен процес. От една страна, защото законодателният процес е динамичен, и както много пъти се случва в финансовите пазари, трябва първо да настъпи криза, за да решим какво трябва да правим. Е, и разбира се, трябва да вземем предвид всички факти и обстоятелства. Мисля, че свършихме с въпроси. Аз искам да дода да, да остане време и аз да си задам въпроса, казва председателката. Набързо ще попитам. Въпросът е за комуникацията между регулаторите в различните страни. Е, виждате ли някакво подобряване в диалога, когато искате информация от клиринговите камери в различни европейски страни? И как може по-нататък да се подобри този диалог? И как можем да гарантираме а, това, което стана с AIG, да не, да не се повтаря? На втория въпрос мога да отговоря не, няма гаранция, че то няма да се повтори. Не можем така да променим AIG не беше регулирана в кампанията както трябва. Но ако бине реформата, която в момента върви, и ако можем, така, ако може историята да се, би могла историята да се повтори, би имало надзор на дилерите, би имало капиталови буфери, би имало централен клиринг, но сега за сега не мога да ви кажа, след като реформата все още не е приета. Не мога да кажа, че има гара, някакви гаранции. Така колкото до комуникациите, от 8-9 месеца съм на този пост и не мога да ви кажа да стъпило ли е подобрение – но онези, които а, упражняват надзор над клиринговите камери в, в Германия, например, с, имат а, а, меморандум за разбирателство с а, а, органът за финансово регулиране в Лондон, ФСА. Имаме а, подобни а, меморандуми за разбирателство и с други а, участници в пазара, но не мога да кажа има ли някакво одобрение, защото периодът, е, който се наблюдавал е много кратък. И накрая, бихте ли ни казали нещо по отношение на възможностите за клиринга и ролята на ликвидността? Ако допуснем, че не всичко е достатъчно ликвидно, за да може да се да търгува. Ако може да се структурират така нещата, че по едакъв начин да а, бъде обхванат рискът, възможно ли изобщо да се създадат подобни структури, и трябва ли те да се вземат предвид в капиталовите такси? Може ли да посложим и цена на услугите? Хубави въпроси може да се извършва клиринг на около 75 на 100 от е, пазара, според някои проучвания. Но е много важно да има ликвидност, както каза председателя. Затова и аз защитавам тезата да има изисквания и за търговски платформи, защото по този начин клиринговите къщи няма да зависят толкова много от финансовата общност и ценообразуването. Ценообразуването ще става на ликвидния пазар – мисля, че регулаторите трябва да изиграят своята роля да видят е, кои инструменти трябва да бъдат обект на клиринг. Клиринговите къщи и регулаторите трябва да изиграят своята роля. Тоест, за да не се поемат недостатъчно ликвидни инструменти от клиринговите къщи. В САЩ казваме, че широката общественост трябва да има 30, 30 е, дена срок да се коментира дали трябва да се правят някакви промени с кредитните къщи. Относно устойчивостта, клиринговите къщи са по-хубави, отколкото устойчивостта на AIJ. 14-те големи финансови институции, които търгуват най-вече с слопове, изпълняват дейност като клирингова къща по същество, но те също са и поематели, търгуват за собствена сметка, занимават се с бизнеса с депозитари. Мисля, че трябва да се поеме 75 на 100 от пазара в клиринговите къщи да се управлява с конкретна цел. Няма нито една клирингова къща, която да е фалирала по време на голямата депресия и на световните войни. Депозитарите и даже и клиринговите къщи изпълняват е, функции, свързани с комунални услуги, затова и трябва да има ясни правомощи за надзор. През изминалите 10 години едно от предизвикателствата за клирингови, които работят на за печалба е да не се налагат големи такси за услугите, да не се налагат такси. Регулаторите могат да изиграят съответната роля да се предотврати това, но те не са единственият фактор. Благодаря, мисля, че изчерпахте въпросите. Разполагаме с още няколко минути. Имате ли някакви допълнителни въпроси. Мисля, че и вас ви изморихме. Искам да благодаря на комисията и на председателя за частта, която ми оказахте с тази покана. Ако е, има някакъв начин, по който да ви помогнем с е, експертни съвети или по някакъв друг начин, моля да ни кажете. Добре, ще се възползваме от тази възможност. Още веднъж искаме да благодарим за участието. Um, right, there'll be a, a short interval of about five minutes. Ще направим кратка пауза от около 5 минути, преди да продължим заседанието.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 Right, if everybody could take their seats again, we should proceed with the... И е, така, ако искате, заемете местата си. Ако обичате, заемете местата си, за да продължим работа. И преди да пристъпим към следващото е, изслушване, искам да се върна към началото на дневния ред, е, приемането на дневния ред, нещо, което не направихме в началото. Тоест, необходимо е да приемем официално дневния ред. Тъй като няма възражения, смятаме, че дневния ред за днес и утре е прият. Не виждам някой да размахва ръце и не иска да възрази, значи дневният ред е прият и сега преминаваме към е, публичното изслушване относно трансграничното управление на кризи в банковият сектор. И тук имаме четирима е, оратори, както обикновено на нашите изслушвания. Те ще направят своите презентации за не повече от 10 минути, след което ще пристъпим към обмен на мнения. Ще ви представя сега а, онези, които ще говорят и благодаря за това, че се съгласиха да говорят пред нас. Първо имаме Станислав Клуза, председател на полският орган за финансов надзор. Имаме Камин Ламанда, член на управителния съвет на Юникредит. Имаме Дърк Шонмеркер, който е дека на финансовия университет в Дуизенберг. Благодаря още един път на онези, които приеха да говорят на това изслушване. Е, тук ми подават една бележка, че в момента се раздават е, е, документите. Извинете ме, че трябва за малко да излеза от залата, но някой от заместник председателите ще поеме председателството в това време. Добро утро!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 е, е, for falling banks. Е, this question is uh, very important because the crisis is not something that we... Този въпрос е много важен, защото в миналото сме имали кризи и това е, такива ще има и в бъдеще. Въпросът е кой ще плаща за банкротиралите банки или банките, които са пред банкрут при една следваща криза. Защото сега а, всичко платиха общо взето данокоплаците. Не 100%, но общо взето може да се смята, че те понесаха а, главната тяжи, тежест. Може също да кажем, че данокоплаците винаги ще бъдат а, на първа линия за покриване на цената на всяка криза. И затова този въпрос е от ваш по-важен. Тук виждате един а, така нов поглед. Кой друг може, освен да накоплатите, да понесе цената на кризата? И ако погледнем най-новите предложения на Европейската комисия, виждате, че това могат да бъдат клоновете. Това може да става чрез трансфер на активи. От клоновете в а, а, компанията Майка. А, този трансфер обаче значи, че цената на кризата фактически се прехвърля от е, местните кредитори и акционери и другаде. Е, значи в такъв случай кой ще плати за грешките, които е, обикновено са международни по своя характер, по своя происход. Въпросът е как може а, едно подобно решение да отговори на общите правила, които трябва да спазват Европейския съюз? Би трябвало да се, в случай да се нарушат някои конвенции и правила на Европейския съюз, норми на поведение. И едно подобно решение в бъдеще няма да намали рисковете за финансовите институции. И третата, третото възможно решение, и бих искал за него да говоря малко по-подробно, за това трето възможно решение. И има, това трето решение има, се състои от три елемента. Първият елемент е регулирането на системно важните финансови институции – Второ, как да управляваме ликвидността. И трето, дебатът за това по какъв начин да уредим така наречените схеми за гарантиране на влоговете. Защото тук става дума не само как да се плати разходите на кризата, но също така как да предотвратим до известна степен възникването на кризи защото ще се а, а, елиминират някои от рисковете по този начин. Сега, ако погледнем моя втори диапозитив, а, става дума за регулирането на така наречените големи финансови институции. Колко струваше спасяването на банковите и финансови институции през 2008 година? виждаме, че няма, а, ако няма решения, които да елиминират а, рисковото поведение на тези банкови институции, тогава опасностите са много големи. Въпросът тук е за ролята на държавата. Какво трябва да направи държавата, за да ограничи обхвата и размера на финансовите институции? Държавата не трябва да допуска печалбата да бъде частна, а загубите да бъдат публични. Тоест, в случая трябва да се действа предварително, а не да се реагира след като бедата е настъпила. Въпросът е по какъв начин държавата може да прилага система от критерии по отношение на размерите на финансовите институции – за да могат те да се бъдат включени в съответни гаранционни схеми. Много важен е въпросът за ликвидността. Той а, не, се, не е предмет на особено широк дебат, но необходимо е да се въведат а, надзорни инструменти, които да следят така наречените норми за ликвидност. Защото в момента нито капиталовите директиви, нито различните регламенти е, на Европейския съюз регулират този въпрос. Е, а, управлението на ликвидността а, е, показва, че е много по-лесно ако имаме подобно управление, да управляваме и възникналите кризи. И да избегнем е, рискови ситуации. Ликвидността значи възможно да се плащат пасивите, да се посрещат пасивите. Виждаме тук е, балансовия чет на банката Northern Rock малка част, така наречен голям баланс в чет. От рана виждате какви, колко са пасивите в сравнение с наличния капитал. В Польша въведахме конкретни инструменти, които ни дават възможност да гарантираме по-голяма стабилност на финансовите институции в случай, че настъпи криза и в рискови обстоятелства. дори при доста, да, да, да възможност тези институции да оцелеят дори при сериозен кризисен натиск. Нека погледнем сега последният слайд. В момента се обсъжда в Европейския съюз, се обсъждат схемите за гарантиране на влоговете. Но тук имаме едно много полезно сравнение. Какви са влоговете в така наречените най-големи европейски банки и какви е, трудности се сблъскаха тези банки през последните две години? Виждате, че няма а, гаранционни схеми, които биха могли да а, решат всички проблеми при една глобална криза. Въпросът е значи, как да се управлява управляват процесите, така че да се сведат до минимум а, рисковете за финансовите институции, които участват в пазара. Мисля, че а, необходимо тук да се е, види при възникване на кризи, как е, риска да се споделя между финансовите институции, особено когато става дума за онези, които са собственици на съответната финансова институция. По този начин ще може да е по-голяма степен да се намали рискът за тези финансови институти. Ако може да създадем една такъв обща DGS за целият Европейски съюз, мисля, че ако той не е замислен правилно, подобна мерка би дори увеличила рисковете. Защото финансовите институции ще участват в пазара, но няма да поемат да отговорност за собствените си дейности. С това ще приключа, когато ще бъда да отговарям на въпроси. La palabra Sentite, Eh, grazie intanto al Parlamento avermi invitato, sono particolarmente onorato di questa opportunità. Благодаря на парламента, на комисията, за това, че ме поканихте. Ще говоря по нещата, които, по материалите, които съм раздал. Но нещо искам да кажа съвсем в началото. Това, което ни трябва, ни е един силен надзорен орган. И ни трябва една система, която да може да изпълнява превентивна роля по отношение на кризите и да се погрижи за това всеки да си носи отговорността. Това беше моето въведение. И за какво ще говоря? Ще говоря за банкови групи и техните седалища в европейските държави членки. Има един инструмент, чрез който се създава стабилност в тази важна фаза. И казва се, че стабилността е на доста добро ниво. Направени са и договори с МВФ. Това всичко са положителни елементи, но няма причини за да разрушаваме постигнатите, постигнатия напредък по, по начин, по който ще разрушим финансовата система в Европа. Комисията направи едно съобщение по, по отношение на надзорния орган и мисля, че това е един добър етап, едно добро начинание, създаването на един такъв силен орган. Ако кога говорим за криза, кога една банка е в криза, когато банката не се ползва с доверие. Тогава банката не е ликвидна и не може да изпълнява услугите, които предлага. И така, най-напред имаме криза по ликвидност. Какво прави банката в този момент? Тя се опитва да продава активи и да остане ликвидна. Продажбата на активи е важна, но стойността на банката намалява и кризата се раз... разширява. Това не засяга само стойността на активите. Какво трябва да се прави в една такава криза? Много важно е да се усили доверието в банката а именно, че властите имат възможност да окажат помощ на банката Майка за преодоляване на кризата. И така, ако кризата се хване, се улови още в рамките на самата банкова група, това е едно голямо предимство, защото по този начин се предотвратява рискът за банката да фалира. Какво ни трябва в една такава ситуация? Каква логика трябва да следваме при една криза? Трябва ни финансова стабилност. Трябва да установим финансова стабилност чрез възвръщане на доверието в банката и трябва да предотвратим дънакоплатеца да носи прекалено голяма отговорност. Трябва да обезпечим и правата на частните акционери. Това е логиката, която би трябвало да следваме. Какви инструменти са на лице за преодоляване на кризата? в един концерн. Най-напред холдинговото предприятие. То разполага със съответните данни и информации за преодоляване на кризата. На лице са също така и политически и економически инструменти, а това са именно инструментите за, ръководство, за ръководене на предприятието. Освен това, може да се предприемат определени мерки за възстановяване на доверието в банката, но това не винаги е лесно. Последната криза ни научи на нещо много важно. Какво се случи? Сега, аз не говоря за системна криза, аз говоря за криза, която засяга един концерн. При последната криза установихме следното. Банките е, имаха нужда от средна ликвидност, която обаче не можа да им бъде своевременно предоставена. Банките искаха средносрочна ликвидност – но нито властите имаха съответния инструмент, нито пазара можеше да предостави тази ликвидност. Централните банки нямаха възможност да променят пазара и така централните власти трябваше да се намесят. Това беше и основният проблем, който трябва да променим, да, да, да решим. Предложението, което правим е следното – трябва да се създаде този орган, този временен орган, където, който да включва представители на публичния и на частния сектор. Тоест на европейско равнище да се създаде една структура за предотвратяване на кризи. Тогава банките могат да предоставят собствен капитал, държавите членки могат също да предоставят капитал, и на базата на този капитал в, при една евентуална криза активите на засегнатата банка могат да бъдат гарантирани. И когато кризата доведе до неликвидност на банката, то тогава този фонд с участието на банките може да допринесе за поемането на разходите от кризата. Но какво се случи при нас? Две неща се случиха. От една страна създадохме една много силна структура, създадохме инструменти за предотвратяване на, криза, на кризи и заедно с това увеличихме моралния риск. Това е много важна тема, моралният риск. За да се разреши той, има едно, една възможност, според мен. Трябва да се види дали няма една възможност за частично спасяване на банката. Тоест, само онези части от дейностите на банката, които са разумни, а не на всяка цена да се спасява цялото банково предприятие или цялата банкова група. В една нормална криза имаме време за един подробен анализ. Дали има възможност за участие на държавата, дали има възможност за разговори с кредиторите, но когато става дума за банка, това не може да се направи, защото ако банката бъде обявена в неликвидност, тогава тя преустановява всякакви услуги. Ето защо ни трябва правен инструмент, който да ни позволи банката да продължава да предлага услугите си. Решението би могло да бъде банката да продължи да функционира и за в бъдеще, но само определени акционери могат да оказват влияние при вземане на решението за бъдещото развитие на банката. Така за едно определено време определени акционери ще имат 60, 70 или 80% от правата си. И то гарантирани. Ще има една задължителна делегация от представители на ръководство на банката и акционерите, и те заедно с правителството и с съответните власти ще трябва да вземат решение за правилното спасяване на банката. Мисля, че това е единственото решение. Това беше от моя страна. Сега, ако имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Muchísimas gracias, señor Lamanda. Tiene la palabra el señor Schoenmaker. Господин Шумакер. For inviting me uh, for today. Благодаря за поканата, господин председател. Искам да поздравя вашата комисия, че се заема с тази важна тема. Имам четири въпроса, които ще се опитам да обсъдя поред. Искам да подчертая, че работата по трансграничното управление на кризи е много важно да върви ръка за ръка с Европейската система за финансов надзор. Трябва да се разработи една цялостна система в, краен, в крайна сметка. Какви са предизвикателствата за големите трансгранични банки, моралният риск, финансирането? Въпрос, който вече колегите казаха, че е ключов. И на последно място, как трябва да изглежда цялостната рамка. Сега относно първия въпрос. Трансграничните банки. Това, което бях направил и преди кризата е да разработя финансовата трилема, според която ако имате три цели, да речем финансова стабилност, финансова интеграция и трансгранични банки и, или национални органи, тези трите неща не могат да се съчетаят заедно. И така трябва да се изберат само две от тези три цели. Само две от тях могат да се съчетаят. Трябва да се откажат от преследването на една цел. И искам да подчертая, че статуквото на вътрешният пазар няма как да продължи в бъдеще. Трябва да се предвиди или по-голям европейски подход, или по-малък европейски подход. Приемам, че всички ние искаме глобална финансова стабилност. И така, трябва да изберем между това да предприемем някакви мерки за трансграничните банки. Някой казва, че ако тези банки се превърнат в национални дъщерни дружества, имате просто един набор от е, дъщерни дружества, които си имат собствени системи. За мен това е края на единния пазар, такъв вариант. Другият вариант е да преминем от национални към европейски решения за различните елементи от системата. Надзора, Лаура Шера спомена, че това е първата стъпка, гаранцията на влоговете и поделянето на задълженията. Ще навляза в подробности по тези теми. Първо, всички ние много се притесняваме, че денокоплаците платиха цената за предотвратяването на кризата до голяма степен. Споделям тревогите на колегите, взели думата преди мен. Трябва да направим нещо по този въпрос. Как можем да подобрим дисциплината на пазара? Два са важните моменти тук. Първо, да се намали вероятността от провал – т.е. банките да не фалират толкова бързо, т.е. да има повече капиталови изисквания, да се подобри съотношението дълг-собственост, въпрос, за който някой е доста спорен, но според мен той е много важен. Защото ако има голяма затлъжнялост на системата, много бързо ще се стигне до криза. Ето защо съотношението дълг-собственост е много важно. И загубите трябва да се поемат първо от самия банков сектор. На второ място, ако се стигне до провал и банкрут, как можем да смягчим последиците? Тук основен е въпросът за така наречените завещания, съвета за стабилност, Г20. Аз ще се съсредоточа върху аспекта, свързан с плана за решаване на проблема. Какво правят органите, ако една банка е изправена пред затруднения? Трябва да се увеличи диапазона от варианти. Защото, както казах, една банка или се спасява, или се ликвидира. Някои от нас че... са чели доклада Лимър през е, уикенда и знаят е, колко трудно е, е ликвидацията. И така най-важната тема от изслушването – финансирането. Като и економист искам да отправя едно предупреждение – Сега, всеки предлага свои собствени решения, на лице са много решения. Банковите услуги да станат е, по-скъпи. В крайна сметка трябва да се избере такова решение, което да е целесообразно. Гарантирането на влоговете, това е доста спешен въпрос. В САЩ по време на голямата депресия във всеки щат си е имал схема за, декле... за гарантиране на влоговете, която е била доста нестабилна, както и в Исландия. Отделните щати не са доста... достатъчно големи, за да имат една надежна система за гарантирането на влогове. Затова за трансграничните банки тъй като те работят в трансграничен план и имат депозитори от най-различни държави членки. Важно е да имаме гарантиране на влоговете, което да е на ниво. Съгласен съм с лекторите преди мен, че банките трябва да плащат за това. Това трябва да става предварително, като премията да се основава на риска. А ако следвате рискова стратегия, плащате по-висока премия. Това е най-важното, ако искаме да реализираме единният пазар. Без надежна гаранция на влоговете, хората вече няма да влагат парите си в чуждестранни клонове, както се случи в Исландия. След това, което се случва в Исландия. Има два варианта за решение на проблема. Може да се направи, създаде един фонд, или пък да се предвиди режим за поделяне на задълженията. Ще започна сега отзад напред. Практиката сочи, че няма достатъчно голям фонд, който да се справи с големите банки. В САЩ схемата за гарантиране на влогове не може да покрие и големите банки. Тя може да покрие малките и средните банки, ако банкротират. За тях е достатъчна, но тя не може да се справи с големите банки. Същото въжи и за фонда за решаването на проблемите. Ако се въведе подобен фонд, можем да решим проблемите на малките банки. Но не се притесняваме от системно важните финансови институции, големите трансгранични банкови, като Deutsche Bank и Unicredit. Един такъв фонд за тях никога няма да е достатъчно голям. Освен това, той ще е процикличен. Сега фонда ще е празен, ще има големи премии и той ще доста процикличен. И така аз сметам, че трябва да се започне с гарантиране на влоговете, да се предвиди един надежден режим за поделяне на задълженията. Нещо, което, както ние знаем, е доста спорен въпрос, както и на държавно ниво, в случая с Гърция визирам – Значи поделянето на задълженията не означава винаги да се осигуряват пари във всеки един случай. Въпросът е при необходимост да се осигурят тези пари и то целесообразно. Предлагам да се започне стъпка по стъпка с понятието за тези нови завещания може да се предвиди поделянето на отговорностите за всяка конкретна институция. Тоест подходът е отдолу нагоре. Нямаме една голяма схема за кредитиране. Започваме с е, най-големите трансгранични банки и основните страни, да речем с Нордия, четирите големи скандинавски държави. Рамката, свързана с кризите. Как може да се реализира тя? Трябва да опростим банковата структура. Някои от големите трансгранични групи, особено тези в САЩ, разполагат с над хиляда правни субекти, т.е. никой не е неясно с положението, включително и централата, и надзорния орган, и се нуждаем от правомощия за ранна намеса. Говоря за европейските надзорни органи. При, краз... при криза необезпечените кредитори първо трябва да губят средствата и несистемната част не, не трябва да се спасява, тя трябва да бъде обявена в несъстоятелност. Относно системната част, трябва да се предложи конкретна схема за поделяне на отговорностите в така нареченото завещание, а частта, която ще фалира, аз поддържам тезата да имаме директиви за ликвидирането. Се нуждаем от специален режим за банките, които са обект на ликвидация. Ако се стандартизира подхода, трансграничните банки наистина ще могат по един унифициран начин да се ликвидират при криза. Но това изисква допълнителни законодателни усилия. И на последно място, за да се реализира всичко това, не можем да разчитаме на меморандовите за разбирателство – в последния член на подобен меморандум пише, че той няма задължително правен характер. При, кра... При криза човек не се нуждае от меморандум за разбирателство, се нуждае от необходимата правна уредба. Много важно е в тази роля, в това отношение парламента да изиграе своята роля. И на последно място, кой трябва да върши работата при криза? Обикновено аз съм за съществуването на съответните органи, само, че тук искам да направя една препоръка. Да не се създават прекалено много органи същевременно. Съгласен съм, че трябва да се направи нещо на европейско равнище. То съгласен съм с докладчика по този въпрос. Но можем да използваме новите надзорни органи, при кризисни времена европейските органи поемат функциите на националните органи. Това е много полезно, хубаво е да се подсили този режим и след това. Европейските надзорни органи могат да предприемат съответните мерки за решаването на проблема на европейско равнище. Благодаря. Благодаря това, което казахте. Последно е много важно. Сега ще дам думата на Ая Дим. Благодаря, че ме поканихте да споделя някои мисли от гледна точка на крайните потребители. Ще говоря, както казах, от името на крайните потребители – като член на, на FinUse. Финансовата буря, която засегна финансовите пазари, явно показа, че до сегашните методи на регулиране не дадоха възможност за опазване на финансовата система. Инвеститорите, вложителите загубиха доверие в финансовия сектор, някои загубиха влоговете си, други загубиха Инвестицията на целия си живот. Това доверие може да не бъде възстановено още дълго време. Странното е това, че не само механизмите за регулиране не сработиха, но също, че данокоплаците трябваше да платят за да се предотвратят фалидите на банките. Някой твърде, че това е неизбежно, след като няма единна система за регулиране на банковите си институции. Днес не може да се говори за е, управление на кривите, след като няма достатъчно финансова дисциплина. Може би било по-добре да се създадат рамки за управление на кривите в рамките на целият Европейски съюз – отколкото да се използват публични средства за спасяване на банките и да се създават деформации в конкурентния пазар. Това, което се предлага, не може да осигури финансова стабилност, нито да защити потребителите. Защо не е желателно и от гледна точка на вътрешния пазар? Ако не е необходим нови, са необходими нови рамки за управление на кризите, може би могат да се направят следните най-важни разсъждения. Като се има пред глобалния характер на сегашната банкова система – надзорниците нямат на разположение достатъчно ефанивни механизми за борба с кризата. Необходимо е създаването на задължителен механизъм за ранна намеса. Според нас, за да бъде ефективна намесата, регулаторите и надзорниците трябва да имат правото и средствата да се намесят достатъчно ърло, в една трансгранична банкова криза. Такава намеса трябва да се основава на обща система от качествени и количествени критерии. Тук надзорниците трябва да могат първо да идентифицират и след това предотвратят кризата. Това означава ефективно наблюдение на положението на финансовите институции и прилагането на необходимите регулаторни инструменти, включително изисквания за ликвидност, антициклични мерки, прозрачност и пазарна дисциплина. Надзорът не може да действа самостоятелно, той трябва да конгоризира действията си с централните банки и с регулаторите, за да се намали рискът на институционно ниво. Така че значи, надзорът не трябва да бъде на, на микрониво или да бъде изолиран. Светлината на всичко. Това качеството на надзора е, е от ключово значение, защото надзорниците и регулаторите не са а, застраховани от грешки. Второ, намесата трябва да бъде на достатъчно ранен етап. Първоначалните признаци на финансовата криза могат да бъдат идентифицирани и в сътрудничество с макроекономическите власти за Европа става това с Европейската централна банка, например. Онези, които определят политиката, трябва да могат да се намесят, за да намалят риска от фалити от несъстоятелност. Много ясно трябва да се изясни кога трябва да настъпи подобна намеса. Сред индикатори много бързо чете ораторката и, и, и напомня председателката да чете по-бавно. Става дума за взаимодействието между различни микро и макроиндикатори – е, ликвидните буфери, нивота на акумулираният риск на национално, регионално и международно ниво. За да се постигне подобно регионално и международно е, е, сътрудничество е ключов елемент. Надзорният орган трябва да има възможност да иска институциите да увеличат капиталовите си резерви, да променят състава на портфелите си, да променят начините си на управление. А надзорните органи също така могат да използват пазара, за да а, а, санкционират банките, които не спазват тези правила. Управление на кризите. Експост, т.е. последващите механизми за преодоляване на кризите са редица консултантски процедури схеми за защита на вложителите и така нататък. Пряк регулаторна намеса е необходима за защита на инвеститорите и, както казахме, схеми за гарантиране на депозитите. Тези схеми играят ключова роля. Това е главният инструмент за защита на, на вложителите. Те не трябва да бъдат нито прекалено а, скромни, нито прекалено щедри. трябва това, което се предлага, да бъде добре известно още предварително на вложителите големите международни банки ще трябва да отделят значителни ресурси за тази цел, за да може е, схемите за гарантиране на депозитите и да изиграят своята роля. Съчетанието на днешните е, схеми може да не се окаже неадекватна. Необходими са предложения за е, осигуряване на средства е, и механизми за е, тези схеми. Необходими са, ще бъдат вероятно допълнителни средства. Четвърто, използване на механизми за е, изход от кризата, за разрешаване на проблемите. Може би ще са необходими и специални механизми за решаване на тези проблеми индивидуални планове за действие при извънредни ситуации трябва да бъдат внимателно анализирани по отношение на ползите и разходите за тях. Трябва да се анализират целите такива като финансова стабилност, тенгритет, непрекъснатост на плащанията, защита на потребителите и, минимали, и минимален на риск от разходи за обществото, т.е. да не се понася тежестта от данокоплатеца. За да може да бъде една подобна рамка ефективна, са необходими единни правила в целият Европейския съюз и ролята на европейските надзорни органи ще бъде от ключово значение. Европейските банкови органи трябва да координират действията си и да имат правомощия по-големи от онези на националните власти. И накрая, като член на ФИНЮС, искам да подчертая значението на управлението и отчетността на надзорните органи на национално и европейско ниво. Абсолютно необходимо е потребителите да бъдат представени в тези органи. Благодаря. Благодаря и аз. Сега а, минаваме давам, ще дам думата на нашата докладчик, нашия докладчик Алиса, която иска да зададе въпроси. Благодаря. Благодаря за работата, благодаря за това, което чухме. В краткото време, с което разполагаме, би било добре да се възползваме от вашия опит и познания по няколко въпроса. Първо искам да се обърна към първият докладчик. Става дума за отношението между национален и европейски интерес. Това е нещо, което не е- се подава лесно на управление. Но когато е, имаме общи правила, когато се споразумеем какво трябва да правим с банките, изправени на ръба на фалита, как да съчетаем различните национални интереси, след като имаме банки, които имат международни операции. Един колегиум, надзорен колегиум ще бъде ли достатъчен? Европейският банков орган ще може ли да управлява тези процеси? ако подходим е, към всяка институция по-отделно и предварително е, видим как ще бъдат разпределени тежестите, това също дали би било разумно. Освен това искам да питам следното. От моя гледна точка, целта на всички тези механизми не може да се е, не бива да се обърква а, с а, това, което е необходимо да се направи за спасяване на банките. Трябва да имаме предвид а, разходите, които се понасят в крайна сметка от данокоплатеца. Разбирам, че има известно, така, известно единомислие по отношение на преразглеждането на схемите за гарантиране на депозитите, на, на влоговете. Но ако ще имаме предварителна намеса на оправомощените органи, ще имаме ли други източници на средства, освен схемите, схемите за гарантиране на влоговете? за да постигнем това, към което се стремим, защото очевидно целта е да дадем гаранции на вложителите. Ще има ли средства на разположение за предварителна намеса? Нещо, което а, споменаха няколко от ораторите, от, от тези, които изложиха мислите си тук. После как да направим тези а, предкризисни инструменти достатъчно ефективни, след като има различни национални правни системи, върху които почива подобен вид на меса. power and European power to intervene and we have got to може би както професор Шенмекер каза, дали трябва да се тръгнем към един общ режим или е, трябва да използваме различни инструменти, без да взимаме предвид правата на акционерите и различните законодателни структури. Четвъртия ми въпрос е за кои фактори а, ще предизвикат а, намеса? Можем ли да имаме система от подобни фактори, които са достатъчно а, единни, достатъчно прозрачни и които да се основават на качествена информация? А, става дума за фактори, а, които ще предизвикат предкризисната намеса. И последният ми въпрос е следният. Когато имаме една система на 3-4 нива, към които а, на едно ниво подхождаме към онези, които носят институции, които носят системен риск. На друго ниво трансграничните институции – в такъв случай трябва да се върнем към дефиницията на това, кои институции са системни по своя характер. И за кои институции а, ще, а, ще имаме националните, а, националните надзорници, а, може ли да е, имам един подобен преходен механизъм, който постепенно ще се превърне в нещо хомогенно. И като имаме множество връзки между различните финансови институции и организации, е, трябва ли да бъдете в ръцете на Европейският надзорен орган или трябва да бъдат възложени на някакъв друг орган? И макар и да се делегират е, техните правомощия, трябва да има някакво общо разбиране на тази е, взаимна връзка между различните субекти. Съжалявам, че зададах толкова много въпроси, но те са от ключово значение. За... Не исках да задавам въпроси на всеки от вас по-отделно, а да задам въпросите си общо. Okay, so what a challenge. What I think I will do is because Elisa's rapporteur. Докладчика имаше много въпроси. Сега ще дам думата на експертите но моля ви да не изчерпате всички оставащи минути, защото докладчите в сянка и други членове искат да зададат други въпроси, които предполагам се, че ще им дам думата да ги правят първо към вас, после да отговорите. И така, да караме поред, господин Крусер. Връзката между европейските и националните интереси. Тук говорим за едни и същи интереси. Ние сме в Европейският съюз. Имаме един и същи интерес. Финансова стабилност на съюза. Това е обществено благо за целият Европейски съюз. Това може да бъде постигнато само ако има стабилност на местния пазар. Ако се вгледаме в происхода на всички кризи в Европа, независимо какви са те, регионални, международни, глобални, ще видим, че те винаги възникват на местно равнище. Така стигаме до следващия въпрос. Започна един много добър, важен подход за процес за създаването на европейски надзорни органи. Ние го подкрепяме, но е много важно да се предвидят е, правомощия на местните надзорни органи по линия на надзора и регулацията. Трябва да са силни и местните надзорни органи, защото ако не се решат местно местните проблеми, те придобиват регионално, трансгранично, международно, европейско и глобално измерение. Затова е много важно от самото начало – въпросите да се решават на местно равнище. Накратко, по въпрос за това, как така наречените признати системни институции, как се признават системните институции. Понякога говорим не само за системни институции. Има системни ситуации, които да не са причинени от системна институция. Например, банката Northern Rock – тя не е системна, но положението, което създаде, бе системно. То системните положения могат да се създават и от несистемни институции. Така че дебатът има някои по-широки измерения. Аз обещах да дам бързо отговори по въпроса за ликвидирането на институции, които не са толкова важни от системен характер. Това е въпрос към другите експерти. Как ще изглежда структурата на европейският финансов пазар, ако несистемните елементи от дейността, несистемните институции бъдат ликвидирани? Дали ще се намали или ще се повиши системния риск? Благодаря. Prova Мога ли да отговоря аз? Добре. И аз ще бъда кратък. По отношение на Ебара. Това, този аспект трябва да усилим по отношение на трансграничното управление на банките – този надзорен орган трябва да поеме ръководната си роля. На второ място, средствата в фонда. Фонда, който предлагам, той трябва да бъде в, въз, да има възможността не само да покрива депозитите, тук говорим за концерн с капитал от около 60 милиарда. А по принцип, концерните губят 25-30 е, милиарда, но те са все още ликвидни. Проблемът е обаче, че ние не можем да дадем средносрочно финансиране на такива концерни. Тоест, тези концерни имаха активи, но нямаше публични или частни структури, които да опосредстват по-нататъчното функциониране на тези концерни и да предотвратят заразяването от тези концерни на други финансови институции. А, винаги една финансова криза в началото е криза на ликвидността. Кои са ключовите фактори, които отключват една криза? Трябва да разберем момента, когато пазарът започва да се затруднява и тогава трябва да се намесим. Какво да, как да си представим тези фактори? Трудно е. Трябва да се погрижим да имаме повече възможност, повече пространство за действие. Големите европейски концерни трябваше да платят за това, че пазарът загуби достоверността си и доверието. Ето защо сега ние трябва да създадем на европейско равнище един силен инструмент, една силна структура, която да възстанови доверието в пазара. Това беше от Благодаря. Thank you. Um, on the, on the first... Благодаря. По първия въпрос – националните и европейските интереси. Тук положението е ясно. Ако разгледаме случая с Фортис и Холандия и Белгия имаха интерес към този случай, въпросът опираше до координацията. Един правилен подход към трансграничните групи изисква работа на европейско равнище – Сътрудничеството ще се реализира по този начин по-добре, защото знаете, че някой ще взима задължително решение. Относно правомощията на европейските надзорници, да взимат решения, които отменят решения на националните органи. Това е много важно, особено в времена, когато трябва да се вземат бързо решения. И когато има криза, нека да се намества съответният орган. Ако има банка, да се намеси съответната Европейска агенция. ЕЦБ и Европейската агенция трябва да се на фронтовата линия, те трябва да действат, а не да чакат да видят какво ще стане. Относно гарантирането на влоговете, какво да правим с него? Съгласен съм с вас. Всички сме съгласни, че несистемните части и елементи трябва да се ликвидират средствата от схемите за гарантиране на депозитите дали трябва да се използват за спасителните планове. Мисля, че не. Те трябва да се използват по предназначение за депозитерите. И както казах, за една голяма банка подобни схеми никога не могат да се държат достатъчно средства. И така, защитата за малките депозитари трябва да се разграничи от останалите мерки, защото в крайна сметка се нуждаем от средства за депозиторите. Трябва да се прокара сграничената линия между тях и плановете за решаване на проблемите, които могат да са по линия на поделяне на отговорностите. Но моля ви да не се смесват двете неща. Правната уредба, средствата за работа преди кризата са много важни. Трябва да ускорим работата, не можем да чакаме новата уредба. Мисля, че някои страни вече въвеждат специален режим, например Великобритания. Моята теза е, че трябва да се възползваме от възможността да вършим сходни неща в различните държави. Иначе ще имаме 27 различни режима, за решаване на проблеми, които няма да могат да се предложат, ако фалира трансгранична група. И дали можем да имаме три слоя? На последно място трябва да внимавате. Много важно, според мен, е да имате един набор от правила, след това, следващия въпрос е свързан с ефикасността. Кой ще върши работата? В крайна сметка човек не знае дали на трансгранична банка е системна или не, зависи от положението. Но заради ефективността, понякога е по-хубаво да се предвиди спасителен план Европейската централна банка е добър пример за това как националните банки вършат голяма част от работата, но те спазват правилата, които заедно са определили. Много важно е една, налагането на система, за да имаме единен подход, а това кой ще свърши работата е въпрос, който опира до ефективността. Европейската агенция е една отгоре, ако на местно ниво не се предприемат достатъчно бързо мерки. Well, Това са много важни въпроси за бъдещето на финансовата стабилност. По въпроса за интереси национални и общи на Европейския съюз, финансовата стабилност трябва да бъде постигната и на национално, и на международно равнище. Тоест, националният и общият интерес трябва да конвергират. Разбира се, когато една голяма държава се бори за някои конкретни интереси, за сметка на малка държава, ще са необходими някакви по-специфични мерки. Но ако искаме да осигурим финансова стабилност и защита на потребителя на национално и регионално ниво, интересите трябва да се схождат. Схемите за гарантиране на влоговете могат да е, играят роля за малките и средни банки, но не и ако една голяма международна банка е изправена пред фалит. Не мисля, че тези схеми трябва да служат за спасяване на големите международни банки. Трябва да се намери някаква друга възможност. По отношение за тригерите. Това е много важен въпрос. Ако искаме да имаме рана намеса, трябва да имаме общо прияти правила и критерии за това кога трябва да се пристъпи към подобна намеса. И тези критерии трябва да бъдат не само количествени, но и качествени. А, трябва да се видят капиталовите съотношения и така нататък. Това няма да е просто, но би било интересно да се направи оценка на въздействието, за да се види кои качествени и количествени сигнали е, могат е, да бъдат повод е, за намеса. Каквато и да е структурата на системата, те трябва да гарантира финансова стабилност, трябва да взима предвид многообразието на Европейската банкова система, защото говорим за финансова стабилност, но не трябва да забравяме, че има банкови групи, които поради същността на своята структура трябва да се съобразяват с местното ниво и не може да имаме система, която по някакъв начин пречи на развоя на нещата на национално равнище. Затова е, една многопластова система – вероятно трябва да бъде запазена. По отношение на фондът за решаване на проблемите на кризите, мисля, че той трябва да бъде управляван на е, общо европейско равнище. Благодаря. Мисля, сега можем да преминем към изказванията на докладчиците в сянка. Ня... Не съм видяла дали те искат думата. Да, ето сега ми показва, че искат думата. А, госпожа Хубнер. Имам въпроси към господин Шънмакер. Първо по въпроса за фонда за решаване на трудностите. Вие е, сте против този фонд, е, възоснова на това, че нито един фонд не може да бъде достатъчно голям, за да спаси най-големите банки. А бихте ли приели подобен фонд за спасяване на по-малките банки? И ако това е така, какъв ще бъде прагът за размера на една банка? Може би са ни необходими мерки за оценка на въздействието, за да може да вземем решение. Втория ми въпрос е, е във връзка с плановете за действие е, при извънредни ситуации, така наречените living wills. Е, е, очевидно, че при криза тези планове могат да, да бъдат полезни, особено когато става дума за трансгранични операции и банки. И въпросът ми е следният връзка с това. Как виждате конкретните проблеми, свързани с трансграничния характер на тези институции. Дали самите институции трябва да участват в подготовката на такива планове е, в случай на извънредни обстоятелства, ако попаднат в тях банките? И мислите ли, че е, е необходим европ... са необходими е, европейски регулаторни рамки за споделяне на тежестите? Е, е, нека за да се зададат всички въпроси, защото имаме само около четвърт час. И ако въпроси са много дълги, няма да можем да има време за въпроси. Сега Коли Смит. Господин Портас не е тук. Е, след това ще дам думата на Джеси Мануел и Секуне. Друг не виждам сега, за сега да иска думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се до тук. Е, всичко казано беше много полезно, но мисля, че повечето от нас се надяват, че ще може да се намери някакво равновесие между стабилност и сигурност. Като потребител и инвеститор, който скоро ще се пенсионира, искам да има някаква възвръщаемост на моите спестявания. Е, очевидно 100% сигурност няма да даде възможност за подобна възвръщаемост. Всички тези различни директиви в различни области дали допринасят за подобно равновесие – защото ние е, работим, така да се каже, ниво по ниво и в край на края ще може да се окажем е, в, в, е, да, в край на край ще може да загазим. И какво мислите за идея, идеята да се забранат някои финансови инструменти? Знаем за положението на Гърция. Други също биват обвинявани за това, че е, използват е, спекулация спекулират. Има ли продукти, които трябва да бъдат забранени? Мислите ли, че поначало идеята за забраняване на определени финансови инструменти, дали тя би била полезна или има други мерки, които могат да бъдат приети? Е, колко се нася до моята страна, до Швеция, не знам някой проучвал ли е, какви ще бъдат възможностите на един подобен фонд, какъвто се предлага защото ние преживяхме криза пред 90-те години и ни се струва, че един подобен фонд би могъл да бъде поне един от инструментите, с които бихме могли да действаме. Дали той е би бил прекалено малък и маломощен, за да се решава на големите проблеми. Благодаря. Аз е, мисля да подходя към въпросите от малко по-различен ъгъл. Разбира се, международните институции е, са много важни за общия пазар на финансови услуги и всички сме съгласни, че потребителите трябва да бъдат защитени във всички страни и всякакви схеми за гарантиране на депозитите са добре дошли, където и да са те. Необходими са ни също така едни правила, но за да имаме едни правила, трябва да се прилагат навсякъде и да се следи за тяхното прилагане. Искам и се обаче да знам нещо малко повечко за това защо се смята, че меморандуми за разбирателство между различните страни членки и техните регулатори няма да са достатъчни и са необходими някакви други мерки за управление на кризите. Мисля, че меморандумите за разбирателство са много така мощен инструмент. Второ, може ли е, е, е, агенцията, за която става дума, да бъде един сбор от съществуващите регула... органи за регулиране, вместо да създаваме съвсем нов орган. Трябва да се дефинира също така и участието на отделните страни членки, отделните институции. Не знам защо не обсъждаме какво, как би могъл да се закрие е, една, една, да би да се закрие една или друга институция. Тези, които имат е, системно значение, не са чак толкова много на брой. Concerning... Имам въпрос, който касае връзката между евентуалната европейска схема за гарантиране на влоговете и действащите местни схеми. Как виждате връзката между тези два типа схеми? Особено в контекста на системите, които касаят националните или местно функциониращи банки. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo voy a hacer una, un, unas preguntas muy, muy concretas. En este momento estamos благодаря, госпожо председател. Искам да задам някои конкретни въпроси. В момента обсъждаме архитектурата на финансовият надзор за Европа. Като им пред моите собствени отговорности в тази сфера, искам да взема отношение по една евентуално нова отговорност на Европейският орган. А именно, той ще отговаря за общоевропейските органи, това е в съответствие с международните споразумения, Фондова за финансова стабилност и МВФ. Това е орган, който ще се опита да премахне бюрокрацията и да надгражда върху работа на националните надзорни органи, като се сътрудничи с тях. При фалит, ще бъде създаден фонд, който ще се финансира предварително. Това е в съответствие с стратегията за 2020. Институциите трябва да поемат някои от разходите. Според първоначалният вариант, който още се обсъжда, могат да се постигнат две цели гарантиране на влоговете и спасяването на системните елементи, които ако не бъдат спасени, ще доведат до срив на системата. Ако това е недостатъчно, може да се имитира публичен дълг и при необходимост могат да се използват и парите на данокоплатеца според меморандум за разбирателство, който е договорен предварително. Според нас много по-хубаво е то да се договори предварително. преди да изпуснете контрола върху управлението на колата, да знаете какво ще направите, ако това стане. Трябва да се вземе предвид и факта, че някои страни ще поемат разходите на другите. Това е по механизма за поделяне на отговорностите, но предполагам, че не всеки има същото мнение по въпроса. Трябва да присъстваме на изложба посветена на Международния ден на жените, затова искам да се извиня за отсъствието. Благодаря, госпожо председател. Искам да попитам професор Жан Марко относно банките, които са прекалено големи за да фалират. Това ми се струва, че е против предложението за структуриран подход, като предложението Волка за разделянето на търговските и инвестиционни банки. Относно тези завещания Living Wills, Искате да се направи разграничение между частите от банката, които могат да фалират и тези елементи, които трябва да се спасят. Можете ли да поясните какво е разграничението между, този, между тези два типа елементи? Антони. Благодаря. Предпочитам да говорим за системният риск, а не за системни институции, защото Системната институция е цялостно многопластово понятие, което изисква глобална многопластова дефиниция. Говорим за преструктурирането на процесите на управление на кризи, но не съм сигурен дали това е правилно. Ние говорим за отделни процеси. След като има краза, много важно е да се отчете факта, че могат да се кумулират различните реакции. Може да има една група, която да се занимае с по-неотложните въпроси, но все пак някои други групи могат да поемат други допълнителни елементи от кризата. Може да се раздели работата по държави. Държавната помощ и Международния фонд за преструктуриране са две различни решения – към които изискват различен подход. В контекста на преструктурирането мисля, че в крайна сметка въпросът е кой ще плати цената. Това трябва да бъде изяснено. Финансовата система трябва да поема своите собствени разходи. Ако публичният сектор ще плаща нещо, той трябва за финансовия сектор, той трябва да си получи обратно парите по някакъв начин. В контекста на сегашната криза, мисля, че вече трябва да се занимаваме и с този въпрос. Помощта за стабилизирането на сектора трябва да се върне обратно по някакъв начин. Имате по минута и половина, за да дадете отговор на въпросите. На този момент искам да напомня на всички останали, че имаме среща с националните парламенти за това моля ви да си вземете документите, защото мястото ви ще бъде заето от някой друг. Госпожа Аяти, сега ще караме отзад напред. Благодаря. Няма един режим, който е застрахован от провал. Каквото и да правим, колкото и директиви да приемаме, за да гарантираме финансова стабилност, тя никога няма да е 100%. Все пак трябва да се предвиди известен елемент на риск, защото с риска се постига ръст. Въпросът е, когато се стигне до прекалено големи нива на риска заради спекулации или токсични продукти на пазара, тогава наистина има проблем. Има някои сигнали, които трябва да се вземат пред от регулаторите. Например, да се каже, наистина има големи нива на риска, които трябва да бъдат е, решени. Временната забрана, според мен, е добра подход. Аз принципно съм против забраната на продукти, на финансови продукти, тъй като тя е контрпродуктивна. Как можем да кажем кое е добро и лошо на пазара? Що се отнася до фонда за решаване на проблемите при криза и кой ще поеме разходите по тези фондове? Ако разходите се поемат от финансовият сектор, в крайна сметка крайният потребител ще трябва да ги заплати. Има един ефект на предаването на разходите към крайния потребител с по-високите цени и така нататък. Предполагам, че не винаги е така, но видяхме, че след кризата цените на някои продукти се качиха. Пак ще повторя, трябва да се намери такова решение между е, сектора и държавата и то да е договорено предварително. По този начин ще бъде поделен риска между държавите членки и между сектора. Благодаря. Thank you the ehm, first question was on the resolution fund eh, because Първият въпрос беше за фонда за решаване на проблемите на кризите, за големите и за малките банки. Дали подходът трябва да бъде еднакъв? Не, защото ако малките банки нямат системно значение, няма нужда да бъдат спасявани. Защото ако една малка банка фалира, е, трябва да има достатъчна е, застраховка, за да се е, плати на вложителите. След една криза, разбира се, от политическа гледна точка много привлекателно е да се иска създаването на фонд, в който всички да внасят средства. Но